председател. Трябва тези, които са в рамките на спонтанните изказвания, да имат приоритет. Аз казах, че искам пръв да взема думата, искам да се ем, изкажа. Моля ви, искам да ми дадете 10 секунди. Добре, 10 секунди, казва председателя. Може да броите. Ето. И така. 10 секунди. Десетте секунди изтекоха. Майкро.